Ladies and gentlemen, good afternoon. Uh, before... Добър ден, дами и господа. Uh, before uh, welcoming and giving the floor to our... Преди да дадем думата на нашите почитаеми гости, искам да кажа нещо. Разбрахме се с колегите. Първо да разгледаме на бързо 16-та точка, понеже господин Каваля, докладчика, трябва след това да ни напусне. Така че ако няма възражения, давам думата направо на докладчика. Господин председател, драги колеги, благодаря. Да, няма възражение, защото аз ви питах по-рано. И така, това е едно проекто становище, което ще представя накратко. По време на изслушването в началото на мандата ни, миналата година, Комисията изтъкна или стана ясно на изслушванията по някакъв начин, че парламентът не изпълнява ролята си по начина по който обществеността очаква от нас да, да го вършим. Тъй, че опитваме се сега да усъвършенстваме практиката си и да вземаме законодателни решения на базата на повече информация. Затова ни е необходим по-сериозен ресурс, трябват ни инструменти, чрез които да изличаме по-надежна информация за, за кандидатите за комисари. Имаше някои правни неясноти миналата година. И също под въпрос е понякога и добросъвестността при поднасянето на информацията, доколко тя е, е истинна. Кандидатите могат да се опитват да укриват информация. Например, имаше един кандидат, който има известни интереси в областта на автомобилостроенето и политиката на транспорта. Добре, естествено, това е конфликт на интереси и за тая цел мога да продам тези си тази си собственост на жена си, на децата си, на внуците си и това е проблем. Тоест проблема е в това доколко е надежда и истина информацията за кандидатите и на какво се, на какво се, на какво почиват както нашите заключения, така, и, така и техните декларации. Това са неща, които трябва да одобряваме в комисията. И не бива да допускаме да, да се подвеждаме от лъжи, не на всяка цена лъжи, но понякога и недоизказана информация. Миналата година имаше един въпрос, за който беше необходимо опозоваване на съдебна практика. Кандидат за комисар каза, че е продал дяловете си. Ама е важно кого ги е продал. И това също бе въпрос свързан с конфликт на интереси. Така че Комисията по правни въпроси е отговорна за това. Трябва да, да осигурим реални правомощия, реална власт на, на, на парламента в това отношение. Или поне трябва да разработим някакъв инструмент, който да, да делегираме на някой друг, за да се осигурява това. Това не е необичайно в европейските институции да има орган, който да се занимава с, с, с такива проучвания. Това трябва да е не, независим орган. Вземете за пример ОЛАФ, което е ведомството за борба с измамите и злоупотребите, което гарантира прозрачността. Няколко такива органа има в Европейския съюз и мисля, че трябва да се получим от, от опита си, най-вече от 2014 година. От взаимодействието ни с кандидатите за, за комисари и техните декларации – не казвам, че трябва да имаме повече правомощия от други комисии, но трябва да имаме реални правомощия. Тогава, когато одобряваме някого, а това трябва да значи нещо. Трябва да тежи това одобрение. Не казвам, че в миналото сме подхождали недобросъв... недобросъвестно. Просто не сме имали ресурс, за да вземем едно а, максимално точно решение. И с това стигам до втория момент от изказването си. Трябва да се организира някакъв вид е, взаимодействие по такъв начин, че ресорите на комисарите да са максимално тясно, е, максимално точно свързани с съответните отговорни комисии. По принцип, всеки орган на изпълнителната власт трябва да разполага със съответните ресурси, за да, за да вземе е, надежно решение. Така стоят нещата е, на национално ниво и мисля, че трябва да проведем, проведем семинар с специалисти по конституционно право от различни краища на Европа, там където са различни а, е, правните традиции Полша, например, е рядък пример за, за много сериозен преход от е, един тираничен строй към демократичен строй. От нея би могъл да се почерпи опит. Случая с господин Едмон Бука е, е, е емблематичен в това отношение. Така че в Европа има достатъчно натрупан опит, който да ни помогне по-ефективно да, да канализираме кандидатите за, за комисари към съответните ресорни комисии в парламента. Не веднъж се е случвало в миналото една парламентарна комисия да изслушва повече от един комисар и един от комисарите, кандидата комисар, един да е казвал едно нещо, другия да казва нещо друго, съвсем противоположно. Как с кандидати, така и, и вече действащи комисари. Така че би било добре е, е, ресорите да се обвържат по-тясно между комисията, дирекциите на комисията и парламентарните комисии. Да са по-съгласувани. Та така, може би около 2 часа семинар да се организира с е, експерти по конституционно право. Смятаме, че това би било полезно. Основния, основното ни притеснение е, е, е липсата на гласове, т.е. въздържали се. И трябва, трябва да се отнесем по-сериозно към онези избиратели, които са гласували зад нас. Благодаря ви, господин председател. Господин Зевка, заповядайте. Благодаря. Господин председател. Благодаря на господин Кападан, благодаря за това, че така точно представихте този така важен въпрос. Ние още си спомняме трънливия път, по който трябваше да, да минем, за да проведем изслушванията. Трябва да отделим достатъчно време за, за създаването на тези нови механизми за избирането на следващата комисия през 2019 година. Трите институции трябва да се заемат за това. Естествено, че нас ни интересува най-вече нашата компетентност и, и, и укрепването на нашите компетентности и правомощия е, е от наш основен интерес, така че да, да можем да участваме по-дейно в бъдеще. Така че е, трябват ни по-ясни отношения, по-ясни е, взаимодействия между е, парламента и съответните дирекции. По-тесни и по-ясни връзки между председателите на парламентарните комисии и съответните комисари. Сега, аз съм против ние да се превръщаме в един разследващ орган. Не това е нашата същност, но вие споменавате жанри. Олаф, например, може би там трябва да се създаде едно звено в Олаф, което да се занимава с проверката на финансовите декларациите за, за финансови интереси на бъдещите комисари. Трябва да разработим една процедура за изслушване на комисари, но не бива да изпускаме от поглед и, и, как, и какъв е самия състав на, на комисията. Аз а, бях за а, конституционния договор и Полша щеше, щеше да го а, подкрепи но за съжаление нашите приятели отхвърлиха договора в референдума си. Първо вие, след това и холандските ни колеги. Това е, е просто препратка от историята. Една колегия на комисията от 28 души, е, нещата могат да са още по-сложни. Понякога просто няма как те да стигнат до единно решение – единственото, което могат да направят е да създадат е, един портфел, който не съответства на действителността. Комисията на Юнкер е твърде рано да бъде оценявана, понеже тя едва сега започна да функционира. Още не е ясно как ще си поделят труда. труда. Би трябвало да, да намалят броя на комисарите, но ще видим какво ще стане. Та, не само изслушванията са важни. По принцип всеки комисар трябва да бъде обвързан с една единствена комисия. Безсмислено е един кандидат за комисар да се изслушва от 3-4 комисии. Защото обхвата от темите е твърде обширен. Мисля, че добре беше организиран последния кръг е, изслушвания, но, но пак понякога един единствен кандидат биваше изслушван от 3 или 4 комисии, защото те проявяваха интерес. Та, в общи линии не бива така да се, да се разсейва вниманието. Защото ако има едно лице, което се изслушва от 3-4 комисии, ще има 3 или 4 мнения съответно. Трябва да създадем един по-ясен план за това какво трябва да сторят и трите институции, за да се предотвратят проблеми, допълнителни нови проблеми в бъдеще. Много се радвам, че сега започваме работа по този въпрос, защото по такъв начин ще имаме възможност да, да обменим достатъчно мнение и становища и да създадем един е, крайен продукт. И е, аз като докладчик в Сянка от НП също ще предложа някои предложения за изменения. Следващия оратор. Благодаря, господин е, председател, Благодаря и за доклада на докладчика. Много, много теми за размисъл съдържа той. Аз участвах на две изслушвания и мисля, че че новия статут на изслушванията е голямо постижение само по себе си. Е, то укрепва нашата роля. Както стана ясно, ням, не е лошо обаче да се преразгледа тази роля, точно как се изпълнява. Аз бих тръгнал от самата процедура. Както знаем, комисарите излагат позицията си и след това имаме възможност да задаваме въпроси. Само, че всичко е определено предварително. Тоест няма възможност реално да се разпитват комисарите. Така че те да не са си подготвили отговорите. Това за тях е удобно, но не е и за нас. Защото не успяваме да, да достигнем до реалните въпроси. Както знаем, не е, достав... не, е, не е особено трудно да подготвите изказване по, по предварително определени въпроси. Трудно би било да се отговаря на въпроси, които не на всяка цена са предвидени. Така ще сме в по-добра позиция, когато оценяваме кандидатите. Знам, че е трудно, защото има много евродепутати. Ние сме много. Но мисля, че трябва да, да се предвиди възможност и време за допълнителни и последващи въпроси. Или поне повече време. В тази връзка, и това не е нещо, за което се е говорило често, а, мисля, че в момента процедурата, при която гласуваме за цялата комисия, прави особено трудно създаването на реалистичен поглед върху комисията. И е трудно се предприема действия. Знам, че както по време на този мандат, както и на предния на комисията, имаше, имаше начин да се повлияе на това и се наложи държавите членки да, да заменят някои свои кандидати с нови. Но пак това не е оптималният вариант. Мисля, че е добре да се гласува индивидуално, по-отделно за всеки, за всеки кандидат на пленарно заседание, а не, не за, за цялостния състав на комисията единство. По въпроса на броя на комисарите. И това откъде са? много е трудно да се вземе решение не всички държави членки да участват в състава на комисията. Да, съм съгласна, че 28 е твърде голям брой. И в крайна сметка, съгласна съм и с колегата Зивка, който казва, че просто им създаваме изкуствено портфейли. Но мисля, че е, е, Независимо как ще се реши това, е много важно да се осигури по, по-голяма съгласуваност, по-добра обвързаност между портфелите на, на комисарите и на парламентарните комисии. Трябва обаче да се види как да се постигне това. Това е свързано и с начина по който ние учредяваме своите комисии. може да се преразпределят някои ресурси, колкото и това да е нежелателно за нас. Но трябва да се обмисли много внимателно. После финансовите декларации и, и ролята на, на нашата парламентарна комисия в проверката им. Аз знам, че в началото на този мандат се повдигнаха много въпроси и, и съмнения бяха изказани за един конкретен кандидат за комисар. И не, че не съм доволна, но можехме да свършим и повече работа по, по проверката на този конкретен комисар а, поне на английски, като кажа разследващи правомощия, а, това звучи много сериозно. Но при всички положения имаме някаква роля. Има роля, която трябва да изиграем, независимо как ще бъде формулирана а, тя. Трябва да упражняваме някакъв контрол, който да е отвъд документалното проследяване. Така че да, съгласна съм. Благодаря, благодаря и на докладчика, и на колегата си Ричард Корбет. Мисля, че становището е особено полезно. Благодаря. Госпожа Готалан, заповядайте. Благодаря, господин председателя. И аз подкрепям колегите, които се изказаха. по отношение на това каква е ролята ни, как да се укрепи тя и как да подхождаме към трудности, които идентифицираме по отношение на отделни а, комисари. Мисля, че е чудесна идеята е да се гласува по-отделно за всеки кандидат за комисар. Виждаме проблем свързан с равенството на половете в цялата процедура по съставянето на комисиите. Ако държавите членки няма да имат равни права или равна тежест, това ще, това ще се отрази и на а, равенството на половете. Мисля, че системата трябва да бъде по-балансирана. Може би държавите членки ще може да се изиска от тях да номинират двама души аз също съм доклад и по въпросите на равенството на половете и бих искал и тази тема да се застъпи в настоящата. Господин Диром. Благодаря, господин председателю. Това наистина е важна, съществена тема. Равенството на половете друга важна тема е дали трябва изцяло да съвпадат ресорите на комисарите и на парламентарните комисии. В комисията обаче има и хоризонтални процеси и звена, които не намират отражение в парламента. Благодаря обаче на господин Кавада на докладчика за свършената работа. Напълно съм съгласен с всичко, което е, е залегнало в доклада. Няколко думи искам да кажа за процедурата по изслушването. Трябва да се, да се синхронизира оценката на декларацията за конфликт, за липса на конфликт на интереси, както и документите различните национални разновидности на свидетелство за съдимост, например. Дали, е, дали трябва да се изискват винаги от всички и ако да, трябва да се оценяват е, по равностоен начин. Ресорната комисия по този въпрос е АВКО. Това е комисията, която е отговорна за, е, в най-голяма степен за разпределението на средствата от фондовете на Европейския съюз и не мисля, че това трябва да бъде комисията, която трябва да е, се произнася а, с окончателно решение за конфликт на интереси. Това е въпрос, който сме повдигали и в миналото, предния път. Благодаря. Господин Карвада, заповядайте. Благодаря. Господин председател, благодаря, драги колеги. След разгорещените дебати през 2014 година на моменти дори се оказахме с вързани ръце, нямаше какво да, да, да сторим. От тогава обаче нещата се променят. Те ви благодаря за всички споделени идеи. За скромното ми предложение. Ще се опитам да отговоря на тримата си е, колеги. Подред. Напълно съм съгласен. че е разумно да има орган на изпълнителната власт, който да се да подлежи на, на, на парламентарен контрол, чиято дейност да подлежи на парламентарен контрол. Така се организира нещата в демократичните страни. Защото, да, работата на парламента в крайна сметка е, е политиката, създаването на политиката и наблюдението на изпълнението на тая политика. Госпожа Ханибол. Съгласен съм и с вас. Има подобни прецеденти в Американския конгрес, например, запознати сме с това, но сме запознати и с ежедневието на, на един парламентарист. Неизбежно е понякога да, да изпускаме от поглед а, някои много важни въпроси. И, и да, наистина, за това трябва да има ясен план. Тогава, когато става въпрос за важни теми, като например конфликта на интереси у определени комисари или а, снимането на парламентарен имунитет. Това са много щекотливи въпроси, както и въпроси, които, които противопоставят мнозина. да, единствено в Комисията по правни въпроси във всеки един парламент е компетентно да се заеме с това. Та да, съгласен съм, че е добре да има обаче друг орган, който специално да бъде отговорен за тези, е, за тези дейности. Отдел звено в ОЛАФ, това е възможно, но трябва и нашата роля да не се, да не се омалуважава. До края на нашия мандат трябва да си осигурим положението на политически съди. И независимо от коя политическа група сме, трябва да вземаме такива важни решения. Когато бях журналист в Вашингтон, се запознах с практиката на Конгреса. И, и тя е доста проста. Когато дадено лице се изправи пред Конгреса, работата с него, взаимодействието с него не е ограничено 20 минути или 1 час. Колкото толкова. Колкото е време е необходимо, толкова. Ако, е цял, ако е цял ден, цял ден продължава изслушването. Следващия въпрос. Да, равенството на половете е изключително важен въпрос – който трябва да се отрази по някакъв начин. А, та... Затова казвам, че трябва да организираме семинар с експерти. Една неформална а, среща, така че до края на мандата ни да излезем с втори доклад. Приемате ли този план. Естествено, това, което ще чуем по време на семинара, няма да бъде обвързващо или задължително, просто ще ни, ще ни информира по-добре, ще ни даде по-добра възможност да вземем решения. Председател, благодаря господин Кавада. А, сега преминаваме към 13 точка от дневния ред. Ана Войс. Приветствам за пореден път от Международния институт за унифициране на частното право. Тя ще, ни, ще говори по въпросите за европейските правила за гражданското производство. Заповядайте. Uh, Благодаря много, господин председател. Много благодаря и за това, че отправихте поканата към мен и колегите ми от Международния институт за унифициране на частното право. Ние заедно ще ви представим информация за проекта, който изпълняваме в момента във връзка с правилата на гражданското производство. Трябва да отбележа, че тази тема е наистина, я взимам при сърце и тя се доближава до работата на тази парламентарна комисия, а именно как европейското право трябва да гарантира на гражданите на Европейския съюз до правосъдие, на гражданите и на предприятията. И може би наистина вие сте хората, които най-добре са запознати с препятствията, затрудненията, които съществуват в различните съдебни системи, които възпрепятстват достъпа до правосъдие, до съдебните системи и разбира се, ние искаме да се справим с това. Казвайки всичко това, трябва да отбележа, че има редица инструменти които са пряко свързани с гражданското производство, например законодателните актови, свързани с исковете с малък материален интерес, с банковите сметки и така нататък. Всичко това е пряко свързано с гражданското производство. В миналото е установено, че Американския институт, това е нашата сродна организация в Америка, заедно с Международния институт за унифициране на частното право, след редица години на работа през 2004 година излезе с тези принципи. Това са незаконодателни актове, които насърчават в международен план законодателите и съдилищата наистина много окоръжаващи мерки и предложения. Но ние смятаме, че наистина е дошъл момента да извършим подобно начинание в Европейския съюз. Но също така трябва да се уверим, че същевременно можем да се вместим и в международните правила. Взимайки тези правила като вдъхновение, успяхме да учредим редица работни групи с представители на академичните страни, юристи, съдии, в опит да изготвим правила в европейския контекст, така че да помогнем да упростим правилата, свързани с гражданското производство в Европа. Въпреки, че работим по-малко от 8 месеца вече, Колегите ви в комисията вече проявиха интерес към нашата работа, проследяват това, което се случва отблизо и съм удовлетворена да чуя, че може би вашата комисия ще предприеме и становище, доклад по собствена инициатива в тази област. И така, в нашите задачи ние работим в редица групи. Тук с мен са трима от докладчиците, които съвсем накратко ще ви предоставят информация във връзка с документите. Това е, разбира се, основата, с която започват гражданското производство. Има различни правила. След това ще разгледаме междинните процедури, като, например, различни заповеди и така нататък, където може да има трансгранични затруднения и накрая събирането на доказателство и колегата от Международния институт ще направи едно обобщение накрая. Така че това е нашия план. Отново бих искала да ви благодаря за отправената покана. А сега Ева ще ви даде малко повече информация по някои от аспектите. Чувате ли ме? Добре, благодаря. Уважаеми господин председател, членове на парламентарната комисия, уважаеми госпожи и господа. За мен е удоволствие и чест да бъда днес тук в Европейския парламент, във вашата парламентарна комисия, за да направя кратко представяне на проекта, по който работим. Аз съм един от съдокладчиците в групата, която се опитва да разработи правила в рамките на този проект във връзка с предоставянето на документите в хода на едно гражданско производство. Няколко общи въпроса, свързани с казаното от Даян. Разбира се, от началото на този проект ние усилено обсъждахме обхвата на проекта – и честно казано, приложеното поле обхвата се мени, защото в известна степен ние сме независима група хора, които работят по проекта и предварително не сме задали стрикни граници на обхвата защото всяка група се натъква на някакви проблеми, заедно обсъждаме тези проблеми, за да установим окончателното приложно поле. Но казвайки всичко това, трябва да отбележа, че това е един проект, в който се опитваме да установим добрите практики в гражданското производство в европейския контекст, като надграждаме това, което задълбочено е направено от нашите колеги в Америка и от Международния институт тъй като това е съвременно право и провеждаме много дискусии между различните групи, в самите групи, организираме и водещи групи, които работят по въпроса как да се направи връзка с общностното законодателство. Това е много важен въпрос. Но според нас нашата роля не е обвързано, не се определя само от общностното законодателство, а по-скоро това, което ние разглеждаме като добри практики за в бъдеще. Имайки предвид всичко това, отчитаме общностното законодателство като важен източник, но не единствения източник на вдъхновение за нашия проект в европейския контекст няма как да пренебрегнем този източник. Друг източник са националните производства, а също така и други проекти в изследователски проекти, които могат да подхранят и да насърчат нашата работа. Малко по-рано днес имахме заседание на нашите групи и обсъдихме какви трябва да бъдат перспективите. Дискутирахме това, че трябва да се фокусираме върху иновативните развития, новите тенденции, някои тенденции, които а, съществуват в различни държави членки. Държави членки, които напредват много по-бързо в а, област като технологични развития и инструменти в гражданското производство. Разбирайки, разбира се, като представител на групата за представяне на документите, трябва да отбележа, че разглеждаме и възможността за електронното представяне и размяна на документи от по-прагматична гледна точка в бъдеще. Така че това е по отношение на приложното поле и на перспективите, които съществуват за нашата група. Разбира се, има и друг въпрос, който все още не е твърдо определен, е до, какви, до каква степен трябва подробно да разпиш, разпишем правилата. Дали трябва да имаме правила, които са насочени на национално ниво или по-скоро трансгранични правила. Знаем, че в гражданското производство в Европа има разграничение в това отношение и това е сериозен въпрос. Така че в момента смятаме, че може би това не е въпрос, който да, трябва да дава информация за проекта, но не бива да отделяме прекалено много усилия затова, вместо да разгледаме и други модели, които наистина могат да бъдат вдъхновяващи еднакво и на национално, и на международно ниво. Защото в противен случай ще избягаме от целта на проекта. Това сме го обсъждали и в групите. Във връзка с въпросите свързани с представянето на документите, знам, че не разполагам с много време, ето защо няма да навлизам в много подробности. Но все пак, ако ми позволите, ми се иска да ви прочета нещо. В крайна сметка ние изхождаме от това, което е разписано тук вече и голяма част от нашите групи започнах работата си именно на тази база. Освен това, установихме, че ще бъде интересно в Европа да се разработят тези правила по-подробно, по-конкретно, защото някои са от много общ характер. Но ми се иска да прочета нещо пред вас за правилата, свързани с документите, за да придобиете представа какъв е характера на правилата, които са разписани тук, защото вероятно не сте запознати с тях? Това е 5.1. И това, между другото, са принципи, а не правила, ако трябва да бъдем стриктни. В началото на производството съобщение, което се предоставя по начин, който може да бъде ефективен, трябва да се насочи към страни, различни от ищеца съобщението трябва да бъде съпътствано от а, а, жалбата или пък да описва обвиненията, а също така и спецификациите на това, което иска да постигне ищеца като а, снижаване, смягчаване на обстоятелствата. Тази информация трябва да се предостави като а, отговор, а също така и да се предостави информация от съдията, ако няма навременно решение или отговор. Освен това, документите трябва да бъдат на официалния език на самия форум, а също така и по а, обичайното местожителство или пък на мястото на търговската, на стопанската дейност или да отговарят на основната дейност в самата транзакция. Това е изходната точка, от която тръгваме в работата в нашата група, където аз съм докладчик. Както виждате, тези кратки принципи не разглеждат няколко аспекта, които могат да се намерят в един кодекс за гражданското производство, но задават една обща рамка с основните елементи. Така че ние анализираме тези принципи, анализираме тези аспекти, каква информация може да бъде включена, какво трябва да бъде приложното поле на документите, които трябва да се предоставят, какви са изискванията за езика, който да се използва, превода на тези документи и какви са защитните мерки. Освен това, Бихме искали да видим дали можем да предоставим и допълнителна информация, като например методите, начина на предоставяне на документите и дали можем да посочим кой метод ще съставлява най-добра практика в такъв случай. И може би накрая ми се иска да се спра и точно на методите и предоставянето на документи по електронен път, което ще бъде разписано по-подробно в методите. Освен това, ние разгледахме и въпроса за това как да определим предоставянето по електронен път, така че да бъде с възможно най-общи характеристики, така че да не се обвързваме с конкретен стандарт, технологичен стандарт. В нашата група се концентрирахме в нашите дискусии на това, как може да се гарантира, че ответника получава необходимия документ и какви изисквания са необходими за гарантиране на предоставянето на тези документи по електронен път? Дали трябва да има изрично съгласие, за да могат страните да получат тези документи по електронен път? Много от държавите членки са заложили процедура, която изисква формалното съгласие. Също така обсъждаме и това как трябва да се откликне, да се отговори на такова уведомление по електронен път. Трябва ли да има обратна бележка, разписка, обратен имейл в случая? Какво ще означава това и какви гаранции имаме на разположение и какви гаранции ще са необходими в този електронен контекст? Мисля, че до тук ще спра но придобихте представа за дискусиите, които провеждаме в момента в нашата работна група за предоставяне на документи. Уважаеми господин председател, уважаеми членове на комисията, уважаеми госпожи и господа, за мен е удоволствие и чест да бъда сред вас. Аз съм професор в университета в Люксембург. Аз работя в работната група за мерките за защита, заедно с колеги от университета в Кембридж. Всички работни групи състоят от 6 до 8 членове, които са от научните страни или от или практикуващи съответните направления на правото и също така представляват и страни в цяла Европа, за да се представят всички правни практики и традиции. Няма да се връщам на по-общите аспекти, представени от колегата Ева, а ще представя а, дейността на моята работна група. Целта на тази група е да покрива възможно най-много мерки, които са много важни от практическо отношение. Те включват, като, например, заповеди за замразяване на средства, но също така и а, разпоредби нещо да се направи задължително или не в контекст, а, например, за клевета, а, когато, например, се а, Работи по случай за, да речем, да се спре публикуването на някаква, на, на някаква информация, някакъв текст, а също така е, и разпоредби, които са свързани с конкретни дела, разкриване на информация, нещо, което се прави в широк мащаб в Англия, но не в останалата част на Европа, междинни плащания и така нататък. Каква е методологията на работната група? Да се представят правила, които да бъдат насочени към всяка една от тези мерки. Тук има едно изместване от предишната методология на законотворците в Европа и ще е, отбележа, че в миналото тези разпоредби са били разглеждани от, в по-общ характер, най-вече е, в рамките на инструментите в Брюксел, където се покриват всички тези мерки. Тук идеята е, че трябва да има малко повече подробности, така че има едно изместване спрямо методологията на европейските законотворци или пък заповедта за замразяване на сметки. Целта е да се разработят мерки за всяка една от тези функции. Не, всъщност не е това, а по-скоро да се предостави един широк набор от варианти, от опции, така че всяко съдилище в Европа ще се запознае с тези практики и ще избере мярката, която според тях може да подобри работата, така че да се отговори на нуждите в съответния случай. Това от своя страна означава, и това е нещо много важно, че въпреки, че заповедта за замразяване на активи и за замразяване на сметки съществува, това не означава, че няма да навлизаме в тази тема, а може да се насърчи инструмент, който е свързан с нещо, което съществува в Англия, което е еквивалента на заповедта за замразяване на сметки факта, че има европейско законодателство не означава, че не бива тези групи да а, разработват допълнителни инструменти, допълнителни насоки за работата на съдилищата на европейско ниво. И накрая, общата цел е двояка. На първо място да се насърчи взаимното доверие. В момент съществуването на подобни мерки в Европа се възпрепятства до голяма степен, защото много често и липсва взаимно доверие между отделните институции, а също така това означава, че подобни мерки могат да насърчат да подобрят взаимното доверие, като се очертаят добрите практики, които съществуват и по този начин европейските съдилища ще бъдат убедени, че чужди съдебни практики могат да бъдат признати и използвани. И втората цел е, че ще има възможност за напредък, дори и съществуващото законодателство да съществува няма да навлизам в повече подробности. Сега ще дам думата на моя колега. Мисля, <clears throat> Черман, Господин председател, членове на комисията, госпожи и господа, аз съм професор по право в университета в Мадрид. Благодаря ви за възможността да представя една част от е, въпросите, за които отговарям. Аз оглавявам работната група за доказателствата. Основните идеи вече бяха изложени от е, моите колеги. Нямам какво да добавя към това, което те казаха. Аз искам да представя едни примерни правила, които отразяват най-добрите е, практики, законодателството на Съюза и нашия опит. Нашата цел е да работим за взаимното разбиране на различни и сътрудничество между различните правни системи. Както казах, нашата цел е да повишим взаимното доверие и да наложим общи стандарти по отношение на справедливия процес. Що се отнася до доказателствата, нашия, нашата работна група работи в най-много посоки. Задаваме общи е, правила за допустимост на доказателствата, начин на тяхното за събиране, е, задължения на съдиите, адвокатите по отношение на е, доказателствата и така нататък. Събираме добри практики. Това е общото поле, в което работим. Работим и в множество частни сектори. Например, събира, начина по който се събира доказателство, защото правните контексти е са различни, не навсякъде има еднакво а, разбиране за това как се подхожда към доказателствата кои, на отсрещната страна, културата за представяне на доказателствата на а, ответната страна. А, европейското законодателство върви в другата посока, най-вече когато става дума за нарушаване на конкуренцията, така че ние търсим баланса между традиция и конфиденциалност. И бих, е, смятаме, че създаването на е, регламент относно доказателство би бил най-добрия е, подход. Толкова от е, мен. Thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател, уважаеми членове на комисията, госпожи и господа. Аз съм венецианка и заместник председател на Международния институт за унифициране на частното право Юни Друа. Аз също участвам в проекта с Европейския институт по право. Аз няма да се впускам в заключителните ми, просто ще благодаря на председателя и на комисията за възможността, че, което ни дава да представим нашия съвместен проект, който е много важен от практическа гледна точка, защото а, той а, има за цел да подобри личния професионалния живот на професионалистите, работещи в тази област в Европа. Уни Дроа е голяма международна организация с 63 члена. Ролята на страните членка от Европейския съюз е много голяма. Уни Дроа независимо от мултинационалния си характер, винаги е била отворена към хармонизиране на законодателството в различни региони на света и това е отразено в нашия устав. Ето защо ние особено много се гордеем с този проект. За нас целите на проекта са две. Първо да продължи сътрудничеството между страните, сътрудничество, което до този момент беше много удовлетворително. А, и а, е, а, е, второ, а, е, а, да допълним а, общите а, правила с регионални. Този проект е стъпка в тази посока. Целта ни е да видим до каква степен нашите принципи са съвместими с европейската правна традиция. Всъщност те са. А, и, и също така да видим как да се създадат по-широко обхватни и по-общо валидни правила без по този начин да нарушаваме националната специфика, която също е важна. Този проект е много важен незаконодателен инструмент, от който могат да се ползват европейските законодателства. Законодатели, ето защо това е изслушване наистина е много важно за Uh, And... Благодаря на петимата уважавани гости за техните презентации. А, ако позволите, ще дам думата на нашите членове за въпроси. А, има ли а, желащи да зададат а, въпроси? А, преди да дам думата на другите, ще питам аз. А, има ли някакъв срок, в който се осъществява вашия проект? Кога трябва да очакваме резултати? Първо, чухте е, какво казаха ръководителите на трите работни групи. Започнали сме работа в още една. Първо, очакваме в началото на следващата година първи проект правила от трите работни групи, но целият проект трябва да завърши през 2017 година и това е съобразено с програмата на Унидроа. И тогава, но а, междувременно ще се радваме отново да ви докладваме а, е, какво става с нашата работа преди да изтече този срок, когато постигнем някакви резултати. Председателят, добре. А, уважаеми колеги, имате ли въпроси? Не виждам да има въпроси, което означава, че вашата презентация е била изчерпателна. Благодаря ви за това. Благодаря ви, че дойдохте. Извиняваме се за закъснението. Поради промени в дневния ред в последната минута, с нетърпение очакваме резултатите от вашата работа по проекта. Благодаря. This was point number 13 and we move to... Това беше точка номер 13. Минаваме на точка 14. закрилата на неразкрити, е, неразкрито ноу-хау и търговска информация, търговски тайни, срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване. Давам думата а, направо на а, докладчика, госпожа Люгрип. Мерси, monsieur президент. Euh, mes chers collègues, nous tenons aujourd'hui notre euh, quatrième. Благодаря, господин председател, уважаеми е, колеги. Е, днес е, за пореден път разменяме мнения относно неповерителната информация и търговската тайна разглеждали сме изменения, а с днешния дебат искаме официално да открием разискванията по тази тема. За да можем накрая да излезем с официално становище по тази проекто директива. Това, което ще чуете сега от мен е това, което сме стигнали до момента. Докладчиците в сянка също ще изкажат своето становище. А след което аз като докладчик ще очаквам от вас изменения, които ще се опитам да обобщя пътя а, като компромиси и ще назначим а, съответните заседания на координаторите. Моят а, проекто доклад а, е а, представлява един крехък баланс а, от една страна между закрила на търговската тайна на европейските фирми, които работят в конкурентна среда, защита от нелоялна конкуренция и е, кражба на търговска тайна. И от друга страна на гарантиране на нашите основни свободи. Целта на нашата работа и на Европейската комисия е да създадем рамка за работа в Европейския съюз, която да защитава конкурентоспособността на нашите фирми и тяхното ноу-хау и иновации, разработвани въз основа на това ноу-хау. На 26 март изтече срока за предаване на измененията. Тези изменения вече са преведени на всички работни езици. 302 са внесените изменения. До този момент аз самата не съм внесла изменения. Тоест не съм изменила собствения си доклад след проведените разговори, защото след защото съм с впечатлението, че това няма да е необходимо. Благодаря ви за вашите изменения, благодаря за предложенията. Смятам, че всички изменения обогатяват съдържанието на доклада. Много се радвам, че всички изменения не поставят под съмнение необходимостта от създаването на такъв правен акт. Това означава, че тук в Комисията по правните въпроси, според мен, според мен има чудесни предпоставки за добри преговори. Искам да засегна накратко най-важните моменти, които се съдържат в моя доклад, след което ще кажа няколко думи за тенденциите, които се очертават а, а, на пръв поглед във всички 302 изменения. Много изменения се отнасят а, до до нещо, което вече съм казвала, а, а, а именно до защитата на а, а, предприемаческата информация. тук а, се допираме до сферата, свързана с а, правото на, върху интелектуалната собственост. Наша цел е обаче не е да изменяме това право на интелектуалната собственост някои изменения а, поставят под въпрос някои понятия, някои изменения засягат въпроса, че определени моменти трябва да станат част от правото на интелектуална собственост, но наистина някои, някои понятия наистина могат да бъдат и част от правото на интелектуалност върху интелектуалната собственост, но те са част и от това досие. Можем да продължим да говорим по този въпрос, само искам да отбележа, че има такива изменения. При първи прочит на измененията констатирам, че се очертава тенденцията за защита на обществения интерес – Е, дори и когато става въпрос за търговска тайна. Е, разбира се, трябва да има някои правила за прозрачност е, за предприятията, които да почиват както на общностното, така и на националното право. Никой не желая да премахне това право на прозрачност. Нито едно от детстващите лица не може да заобиколи задължението за прозрачност. Тази директива също не дава а, основание за това. Моята позиция по този въпрос е ясна. общия интерес, когато трябва да се защити търговска информация, трябва да стои на преден план, дори в тези случаи. Трябва да бъде напълно ясно, че никой не поставя и не, не бива да поставя под въпрос въпроса за приоритета на обществения интерес пред другите интереси. Тук мненията малко се различават, се разминават, но мисля, че ще успеем да намерим обща позиция и по тази тема, темата за баланса между обществения и частния интерес. Казвала съм и друг път, но сега пак ще повторя. имам намерение, ако директивата бъде приета, и започне да бъде прилагана в страните членки, не бива да оставяме възможност да се заобикалят някои от мерките, предвидени в директивата, като се предвидят изключения или други подобни. Тоест, когато директивата бъде приета, тя трябва да се прилага от страните членки. дори и а, а, при процеса на хармонизиране да се окаже необходимо страните членки да вземат допълнителни мерки и да внесат изменения в националното си право. А, член 4.2 е следващото, на което искам да се спра. Много изменения са внесени именно по този член. член 4, алинея 2. и особено, когато стана дума за изключенията, имаше разгорещени дебати, задават се много въпроси. Тук става дума за разпоредби, които касаят правото на свободно изразяване на мнението и разкриване на информация. Пак повтарям, целта е да се предава достатъчно информация на, а, да се дава достатъчно информация на обществото. На мен това ми се струва а, напълно естествено, но може би трябва изрично да кажем. 21 век е, е векът на а, знанието, а, на знанието почива цялата ни дейност и не бихме могли да си представим е, да има някакви ограничения пред свободния обмен е, на информация и знания. И пак казвам, в едно демократично общество трябва да се спазват основните свободи. Това е изключително важно. Е, по точка 6 и 7 в точка 6 и 7 също се говори за основните е, е, свободи. Извинявайте, в изменение 6 и 7 също се засяга въпроса за основните свободи. Разбира се, някой може да са на мнение, че нещата трябва да бъдат е, огледани още веднъж и подобрени, но тук става дума за плурализъм, е, свобода на, на мнението, на, тайна на източниците. Е, има препратки към практиката на Съда на Европейския съюз, човешките права и така нататък. Всичко е ясно записано. но са внесени много изменения а, а, в тази връзка. Ще ги разгледам по-подробно и ще говорим пак. Мисля, че с малко добра воля и много труд ще успеем. И ако всички сме конструктивни и подходим положително, ще успеем да намерим добра формулировка и добри компромиси, както по този въпрос, така и по всички останали. Въпреки, че тази последната тема е особено трудна. Приключвам, господин председател, съвсем скоро. Искам обаче да засегна накратко още един въпрос – по който сме говорили на предишно заседание. Някои политически групи казаха, че е, е, работят приоритетно по този въпрос и са внесли измерения. Става дума за мобилността на работниците и служители. Бяха изразени опасения, че ще бъде ограничена мобилността на служителите. Благодаря на колегите за техните изменения и за положените усилия. Аз е, мисля, че когато тази директива а, е, бъде приложена, а, е, в никакъв... Е, че, та, не, мисля, че е недопустимо тази директива по какъвто и да било начин да ограничава мобилността на квалифицираните работници и служители в Европа. Получих измененията, запознах са изразените опасения. Можем да продължим да говорим а, по темата с докладчиците в сянка и съм сигурна, че и тук ще успеем да намерим добър компромис. след това а, още един аспект. А, дъвността. По въпроса за дъвността е съвнесени а, също изменения в другите комисии също бяха гласувани становища и, и имко гласуваха становища. И има различни възможности в сравнение с първоначалното предложение на комисията. В моя доклад е, исках и ясно да засегна въпроса за давността. Е, в моето изменение номер 28 предлагам давност от 3 години. Има и други предложения. Е, самата аз си представях нещо по-ясно защото при тази директива става дума за хармонизиране на защитата на а, търговското ноу-хау и ноу-хауто на предприятията. Нали, наша цел е да създадем навсякъде еднакви условия за това, предприятията да могат да упражняват и да предявяват своите права. Този срок от 3 години беше гласуван в комисията ИМКО, в тяхното становище. С нетърпение очаквам а, дискусията с колегите. И мисля, че в някакъв момент по-късно ще трябва да разискваме отново и да се обединим около общия предложение. С целта да има повече закрила, повече равнопоставеност между фирмите, е, да се неутрализират или да се ограничи дейността на нелоялните конкуренти, като едновременно с това гарантираме основните свободи и предложим механизми, които са юридически издържани и могат да работят на практика. Надявам се през следващите седмици а, с много внимание, много добра воля и много конструктивно отношение да успеем да постигнем компромиси. Едновременно с това не трябва да губим от поглед общата посока сигурност, защита на конкурентоспособността на европейските фирми. Благодаря. Е, мисис Реда. Госпожа Рада. Благодаря, господин председател. Благодаря за изчерпателното представене. Ние сме внесли доста изменения. Е, мисля, че предложените изменения предстои да изменят още дълъг път, преди да станат приемливи за всички. Някои от проблемите са много важни за нас. Вие ги споменахте тези проблеми се третират и в становищата на двете гласувани а, е, а, е, становище. А, е, първо, това е обхвата, т.е. какво може да бъде считано за търговска тайна. Мислим, че това понятие е доста е, широка. Мисля, че не можем да вземем просто дефиницията от споразумението от РИПС, тъй като там тази дефиниция е, нарочно е избрана да бъде такава широка, защото има за цел да отрази всички правни традиции и така нататък. Е, ние смятаме, че трябва по някакъв начин да ограничим тази дефиниция до случаите, в които има нужда от защита на е, търговската информация, е, да защитим фирмите от фалшиви искове и да ограничим възможностите за злоупотреба, за неутрализиране на нежеланата конкуренция тежестта на доказателствата е, трябва да бъде на страната на ищеца. Той трябва да докаже, че е, е на лице нарушение на търговската е, тайна. Освен това, по член, е, относно член четвърти, е, ние не виждаме е, какво има общо незаконното придобиване с нарушаването на свободата, когато се прилага даден, когато се прави изключение, е, то трябва да се третира по съответния начин. периода за ограничаване на мобилността трябва да бъде ограничен, не трябва да надвишава една година. В противен случай те няма да имат никаква правна сигурност, когато се местят от една фирма в друга. Мисля, че сме на прав път, но все още не сме достатъчно ясни. Тук не говорим за интелектуална собственост. Когато имаме интелектуална собственост като патент, например, Нещата са специфични, когато говорим за търговска а, тайна. А, трябва да имаме предвид, че тази тайна е тайна за определен а, период и тази тайна трябва да бъде пазена. Много е а, важно а, и защото споразумението ТИТИП този въпрос се обсъжда в главата интелектуална собственост. Законното разкриване на търговска тайна също е, е, включва разкриването на информацията, искана от е, властите, от е, е съда и тук не можем да се позовават, фирмите не могат да се позовават на своето право на защита на тайната. Това трябва да бъде много ясно казано. хората, които могат да имат достъп до търговската информация, трябва да бъдат ясни. Също така, относно защитата на вътрешните информатори, трябва а, и ясно да кажем, че издаването на търговска тайна трябва да има а, а, е, е, преднамерно и желание да се е, навреди. Когато говорим за а, информация от обществен интерес, а, например информация, която касае защитата на околната среда, а, трябва да създадем условия вътрешните информатори да могат да предоставят такава информация на пресата, например. Това са най-важните приоритети за нас в предстоящите преговори. Надявам се да успеем да достигнем до обща позиция и до компромис. Гутланд. Госпожа благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, госпожо Легрип, за това, че ни запознахте с темата и за свършената работа. Това е много важен законодателен акт и е изключително важно да се е, подходи правилно към него. Именно за това има толкова много предложения за изменения. Това означава, че сме мнозина тези, които искат да се превърне този текст в качествен текст. Съгласен. Съгласен съм, че е важно да се е, запази правото на трудова мобилност и трябва да се постигне решение по този въпрос. Важно е да не намаляваме мобилността и да не задушаваме иновациите. Това е от голямо значение за повишаване на конкурентоспособността и укрепването на вътрешния пазар. Затова е важно да се стори нещо по този въпрос и се радвам, че споменавате тая тема. Надявам се да достигнем до някакво решение. Искам също да подчертая, че е важно да осигурим максимална прозрачност, не само за целите на изследователската дейност, но и е, за дейности като събиране на данни по въпроси, като например емисиите на въглероден диоксид това трябва да се гарантира не само в областта на медицината, но и всички процеси, които целят осигуряването на едно по-устойчиво общество. Трето, за целите на безопасността е необходимо да се вземе предвид и това, което каза колегата за подаването на сигнали и защитата на лицата, които подават сигнали. Трябва да има възможност да се подават сигнали до медиите или до съответните компетентни органи. Затова подкрепям измененията, които гласят, че намерението трябва да бъде да се причини економическа вреда на дружеството. Защото тогава, когато нещата се, се, се вършат за да се предотврати правонарушение или за целите на безопасността и сигурността, тогава хората не бива да, да пострадат. Също сме внесли някои изменения, които са свързани с колективните споразумения и правата на синдикалните представители както и възможността националните съдилища да, да съобразят обещетенията с националната съдебна практика и, и, и е, правна система. Благодаря. Господин Коферати. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря ясно на докладчика за свършената работа, за това, че се опитва да постигне резултатни действащи компромиси. Наистина има сериозен интерес към тази така сложна тематика и ни трябват точни определения, за да се избегнат недоразумения. От името на моята група мога да потвърдя, че приоритетите приоритетите ни са залегнали в измененията, които сме внесли. Много много е важен и, е, и, и професионалния опит, който натрупват служителите. Не става въпрос само за тяхната мобилност хората трябва да имат възможност да избират каква работа да върши. Трябва да имат избор. Трябва да имат избори в отношенията, които поддържат с дружеството, в което работят. Трябва да има гаранции. Mm някои видове тайни могат да, да застрашат не само мобилността, но също и достоинството на служителите. Така че трябва да подхождаме особено принципно. Важно е също така да се отдаде значимото и на обществения интерес. Това трябва да бъде по-преден по приоритет от а, търговската тайна. Защото Ако предприятията не изпълняват ангажиментите си по корпоративната социална отговорност, това е, е сериозна заплаха за конкурентоспособността и създава почва за нелоялна конкуренция. Това е реална заплаха. Това е многослойна заплаха и трябва да я предотвратим. Трябва и да разрешим конфликта между обществения интерес и, и търговската тайна. По отношение на свободата на словото, има други европейски законодателни актове, които се занимават с това. Хартата на основните права, например. Тъй, че работата ни не е никак сложна. Сравнително проста е задачата ни във връзка с търговската тайна. Както каза и колегата преди мен, трябва да се дадат достатъчно подробни дефиниции, достатъчно ясни дефиниции. Не бива да се позоваваме на на общия дух на досегашното законодателство. Трябва да подходим по-прецизно, по-точно и по-подробно. И накрая бих искал да подчертая, че има един много сложен въпрос. Ограничаването а, извинете, давността. Това се разгледа и в комисията ИМКО. Вие говорите за 3 години, комисията мисля, че предлага 6 години. Важно е да е по-кратка давността, така че да не се засяга мобилността. От друга страна, колкото по-дълга е давността, толкова по-малко проследими е, стават нещата. И по-малко проблеми, и повече проблеми е, е, ще, ще възникват при установяването на случаи на, на, на пресичане на интереси между давни компании. Та е, да, това е сложен въпрос, който се разгледа и, и в комисията им, и се разглежда там. Та, ограничаването на срока на давност евентуално е, е добро решение е, за, за, за бъдеще.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 Колегите вече очертаха нашата позиция. И аз съм внесла някои изменения. Искам да потвърдя, че е много важно да се, да се защитава търговската информация на дружествата. Но Времената се менят, е, трябва да се разглеждат нещата и в контекста на, на демократичните общества. Нашата позиция за текста е, че трябва да се отстоява прозрачността и свободата на словото. Те са много важни за демократичния процес. Много важен и обществения а, интерес в тая връзка. Мисля, че могат да се прецизират дефинициите. Четвърти член, както каза и докладчика, има доста дебати по този въпрос и трябва много ясно да кажем – каква е позицията ни за защитата в тая връзка, така че да бъдат защитени и служителите. Служителите трябва да разполагат с надежна информация за дружеството, в което работят. Това са в общи линии нашите изменения. Сигурен съм, че ще достигнем до обща позиция, които да отстояват принципа на демокрацията в Европейския съюз господин Бешеван от името на комисията. Благодаря. Господин председател, комисията благодари и на докладчика, както и на депутатите от парламентарната комисия за измененията, които вече са внесени. Няколко въпроса искам да, да очертая. Надявам се с това да помогна на депутатите да стигнат до консенсус тая връзка трябва да не забравяме, че всички държави членки вече по някакъв начин уреждат този въпрос. Проблемът е, че подходите към тази тема са различни. А всъщност текстът, който ние предлагаме, се, се, е свързан с вътрешния пазар, с единния пазар. Затова не съм чуден, че виждам че има изменения свързани с минимална хармонизация. И ще кажа същото, каквото каза и комисарят. Да, аз разбирам нуждата от свеждането на хармонизацията до минимум, но а, това не трябва да бъде в ущърп на защитните механизми, които предлагаме, които предвиждаме в този текст. противен случай няма да се постигне до баланса, който много от вас, от вас изтъкнаха като нещо много важно. Второ. Напълно съм съгласен с докладчика по въпроса за баланса. И тези от вас, които също го засегнаха. Това е въпрос от огромно значение. От една страна се опитваме да защитим легитимния интерес на европейските търговски дружества с цел да запазят своята конкурентоспособност, възможности за иновации и създаване на заетост. От друга страна трябва да защитим и легитимните интереси на служителите, на потребителите, на журналистите, на гражданите. Именно това е, едно от, това е намерението ни за текста. Без да навлизам в подробности, ще очертая няколко момента, които се надявам, че ще ви бъдат полезни. Много от въпросите, които бяха зададени и повдигнати, са извън обхвата, извън приложеното поле на настоящото предложение. Първо, не смятаме, че текста по някакъв начин засяга националните задължения в Европейския съюз. За това съответните отрасли да да е, предават информация на компетентните органи, информация, която е от обществен интерес. Не смятаме също така и, че настоящия текст е в ущърп на правилата за е, прозрачност. Трето, не смятаме, смятаме, че текстът не трябва да бъде и в ущърп на трудовоправните отношения и правата на, на, на а, служителите и работниците. Това, което каза господин Коферати е много важно. Трябва да, това, опитваме се да гарантираме, е, че професионалният опит на служителите не бива да се смята за търговска тайна. И това трябва да се да залегне в текста. Смятахме, че предлагаме един ясен текст, но винаги нещата могат да се подобрят. Мисля, че може да се изтеглят напред онези клаузи, които отрицателно дефинират, прилож... определят приложеното поле. Мисля, че така ще се е, изяснят допълнително нещата. Например, много е важно понятията е, търговска тайна, нарушител или неправомерно придобиване не, да не противоречат на други изисквания които се уреждат в други области на правото. Също така не бихме искали тази инициатива, тази инициатива да, се да се злоупотребява, така че да се поставят нови бариери за свободното ползване на публична информация. Информация, която не се смята или вече не се смята за търговска тайна. Чух също така редица въпроси, свързани с е, четвърти член и изключенията. Съвсем ясно искам да се изкажа по четвърти член и най-вече е, двете разпоредби, първа и втора алинея. Първа алинея гарантира това, че държавите членки не могат да налагат допълнителни ограничения, свързани с търговската тайна и това е много важно да се отчете във връзка и с втора алинея, която всъщност предлага изключение дерогации от трети член. Ние уважаваме дълбоко лицата, които подават сигнали. В днешно време лицето, което подава сигнал, най-често е, е човек отвътре, служител, а не журналист което дава информация за дадена практика в дружеството и е изправено пред риск от това да се заведе дело срещу него. В текста се зачита правото на лицето подало сигнал на защита. И се казва, че ако лицето всъщност е действало в защита на обществения интерес, то действа правомерно. Също по-специална връзка с точка е латинско на втора алинея. Там специално се говори за обществения интерес, но по-конкретно се говори за легитимен интерес. Всъщност това е по-общо понятие от обществения интерес. То включва обществения интерес. И се надявам, депутатите да разбират, че е, това е много силен защитен механизъм. Благодаря, господин председател. Това е което исках да кажа. Благодаря ви за свършената работа по това досие. Това изчерпихме. Изказванията, госпожа Люгрип, иска ли да каже нещо в заключение? съвсем накратко. Благодаря, господин председател. Доста обстойно бе разискването. Благодаря на всички колеги за коментарите. Ще продължим да работим в градивен дух. Ще се опитаме да достигнем до максимално широко съгласие, но при все това трябва да постигнем един силен текст. ще се срещнем за допълнителни разговори с докладчиците в Сянка по време на, на сесията в Страсбург. Надявам се скоро да отбележим напредък. Благодаря. Благодаря. С това изчерпихме 14-та точка от дневния ред и преминаваме към 15-та точка. Сега ще трябва да дам думата на себе си като докладчик по проекто доклада за обновения консенсус по прилагането на правата върху интелектуална собственост в план за действие на Европейския съюз по предложение на комисията. Като докладчик, драги колеги, ще кажа следното. Първо, Искам да благодаря на всички от вас, които внесоха предложения за изменение. 124 на брой са общо внесените предложения. Благодаря ви за тях. Определено от тях текста ще спечели. Някои от тях поставят нещата в контекста на, на в по-широк контекст, понякога пък някои от тях обвързват с текста с по-широки обществен интерес. Както знаете, ще се проведе заседание на докладчиците в Сянка по това досие, по-специално по измененията и проекта за доклад, едната седмица в сряда, когато ще разгледаме по-отделно измененията. Както няколко пъти вече съм казвал, аз съм се опитал да се съсредоточа върху плана за действие на комисията и да предложа някои допълнителни идеи, свързани с правата на интелектуална собственост. Вярвам, че ще достигнем до компромисни изменения, най-вече, например, по отношение на точки А или Д от преамбюла или 6, 6 член, 8 член и 20 член. Също бих искал да ви уверя, че госпожа Делво повдигна този въпрос всъщност миналия път – Не съм имал за цел да там по какъвто и да е било начин легитимност на, на, на каквото и да било незаконно поведение. Това, което съм се опитал да направя е да отразя действителността, в която сме поставени. Например, провеждането на осведомителни компании сред младежите. Да, благодаря на докладчиците на Сянка и очаквам срещата ни едната сряда. Та това е от моя страна. Като встъпителни думи. Сега с радост ще, ще изслушам мненията и въпросите. Сега отново поставям шапка си председател, господин Кестър. Благодаря. Благодаря, господин председател, за въвеждащите думи. Е, мисля, че ще бъде възможно да изготвим съвместен е, документ, е, консенсусен, въпреки големия брой на измененията. По принцип, аз и групата на социалистите и демократите смятаме, че е правилно да се е, изпълни плана за действие за гарантиране на интелектуалната собственост. За тази цел обаче е необходимо да имаме съгласието на а, гражданите. А, гражданите трябва да осъзнават колко е а, а, важна защитата на нематериалното право. А, освен това, трябва да се стремим към баланс между правото на лично пространство, защитата на основните свободи и контрола това балансирано, този баланс е много централен въпрос, който трябва да бъде взет предвид в Европейския план за действие. Важно е важно е да не се създават условия за нарушаване на нематериалното право и за ограничаване е, е, свободите, даже извършване на престъпление от страна на потребителите. Тук става дума само за а, нарушаване на нематериалните права търговски цели. Разликата обаче между търговската цел и личната цел трябва да бъде много добро. По какъв начин да разграничим нарушаването на материалните права за частни цели и за стопански цели? Много е важно това да се направи, за да не се криминализират нормалните потребители. Важно е да защитим интересите на малките и средни предприятия. Много често, когато говорим за нематериални права, говорим и за авторски права, за права на интелектуална собственост. Е, тези права трябва да бъдат е, гарантирани, за да могат е, и хората на изкуството, творците да получават адекватно възнаграждение. необходимо е да проучим какво, какви са последствията от нарушенията на материалното право с стопанска цел. Има а, информация по въпроса, но не трябва научно обосновано проучване. Мисля, че а, то ще бъде важно за нас а, като парламентаристи, за да имаме добра и надежна основа, а, на която да продължим да работим мерки за защита на интелектуалната собственост. Тези мерки е, трябва да бъдат прозрачни, при тяхното изработване трябва да бъде включена е, обществеността. Е, ето това е един друг аспект, който искаме да изведем на параден план. Аз мятам, че нашите позиции не се различават кой знае колко много и в крайна сметка ще успеем да излезем с общ документ. Okay. Mr. Anderson. Господин Андерсон. Well, the, the day has been long, so... Имахме един доста дълъг ден вече, така че бележките ми ще бъдат съвсем кратки. Аз също искам да благодаря на докладчика за отлично свършената работа. И наистина очаквам с нетърпение да работим заедно и с докладчиците в сянка. Също така искам да подчертая и значението на постигането на баланс, що се отнася до този въпрос. Баланс между това, което подлежи на патентоване и това, което не подлежи на патентоване. Баланс между различните права, на които се радват различните лица защото има съответните права за носителите на правата на интелектуална собственост, но също така стоят и човешките права, защита на личното пространство и трябва да има в тази връзка наистина една добре функционираща система, която да гарантира тези права. В тази връзка не бива да допускаме ситуация, в която се нарушава баланса между тези права. Така че очаквам с нетърпение бъдещата ни работа по този доклад. Е, мистер Бержевел. Господин Бержевел. Thank you, Chief. Благодаря, господин председателю. От името на комисията аз също искам да благодаря. Благодаря на всички, които са внесли изменения. Само няколко неща по отношение на коми... коментарите, които чухме сега. Напълно съгласни сме с казаното от господин Коста за емпиричния подход и доказателствата. Това сме го видели от работата с Европейската обсерватория изготвените от тях изследвания. Последното, което е в областта на козметичните продукти, там резултатите са доста обективни и в този сектор се установява, че около 10% от продуктите са фалшифицирани, но стигат до пазара. Но трябва да работим в тази насока и наистина трябва да работим заедно с ОИСР и службата за демокрация и човешки права, така че наистина да направим достатъчно надежна преценка така че надявам се с този доклад ще можем да потвърдим казаното от вас. На второ място, това, което забелязвам с удовлетворение е ролята на малките и средни предприятия. И това е свързано и с казаното от господин Андерсън. Наистина, в нашия доклад ние не заложихме, не разгледахме този въпрос достатъчно а, дълбоко и подробно, но наистина сега трябва да разгледаме и регулаторната рамка и, сме, а, и се съгласихме и с този аспект. Още нещо като пояснение. Нашето тълкуване в комисията – говорейки този нов подход следва и парите за прилагането на нормативните разпоредби е да следваме подхода не по-скоро да се концентрираме само върху потребителите, но гражданите като цяло. Трябва да се разгледат различните видове потребители, които се възползват от подобни схеми. И тук отново се позовавам на казаното от господин Коста. Наистина не трябва да има отделни случаи, които да са за онлайн посредниците, защото всички тези случаи са включени в общата схема за нарушение. Разглеждаме цялата верига така че наистина да намалим случаите на а, нарушения, а също така и да осигурим необходимите средства за правна защита. И не на последно място, по отношение на основните права, а също така и справедливото възнаграждение за спрямо правата, разглеждайки случаите, в които а, има носители на права, в такива случаи има по-малко стимули за а, фалшифициране на различни продукти. Тоест, ако има съответното възнаграждение спрямо правата, това намалява пиратството и фалшифицирането на подобни стоки. И мисля, че това е пряко свързано с това, което казахте вие, господин председател, за насърчаване на доставките в, в съответните сектори. Така че приветстваме предложените изменения и очакваме Очакваме с нетърпение вашия доклад. Благодаря, господин председател. Uh, okay. uh, thank you. Благодаря за, на всички, които се изказаха. Аз лично наистина очаквам тази дискусия за постигането на баланс между всички права и принципи, защото несъмнено това ще бъде много интересна дискусия. Благодаря много за участието ви в тази дискусия. С това приключваме 15-та точка от дневния ред. Вече разгледахме точка 16 и така остава ми само да ви информирам, че следващото ни редовно заседание ще се проведе в Брюксел в сряда 6 май и 7 май. Благодаря ви за това, че бяхте днес тук.